And so we can start, please, if you can... Започваме. Моля, заемете местата си. Минавам на италиански язик, така че който има нужда да си сложи слушалките, веднага искам да приветствам с добре дошли нашите гости и нашите експерти, които вече пристигнаха. Много съм щастлива, че нашата комисия провежда това важно изслушване по една тема, която за нас е от централно значение и тя става все по-централна за Европа. Имигрантите, техните деца, образованието. Ние не искаме да говорим само за образование, за образование и култура като два инструмента за пълна интеграция, придобиване на формални и неформални умения, но и като предпоставки за едно плуралистично общество, което успява да изгради истинска социална и, едно социално и културно гражданство преди правното гражданство няма съмнение, че сме изправени пред драматична хуманитарна криза в Европа. Свидетели сме на трагична марги... маргинализация, недостойни условия на прием за де... на деца, жени Парламентът полага огромни усилия за да се приеме Европейската програма за миграция, за да се създадат най-сетне условия за прием. Напомнихме, че изправени пред огромни беженски мигрантски потоци, сред които жените и децата са голяма част, правата на човека имат предимство пред гражданството. Въпреки, че може да не е признат формалния беженски статус, децата и малолетните имат а, права и тук е, искаме да напомним е, спазването на конвенцията за е, бежанците, за образованието и за малолетните. Тези инструменти не винаги се спазват. Радвам се, че сред нас е Сесил Киенче, която е докладчик по много важния доклад на Комисията по граждански свободи. Докладът е, застъпва тезата за холистичен подход към миграционната политика. Ние решихме да проведем това изслушване заедно с координаторите, и политическите групи. Комисията Либе обсъжда темата от своя гледна точка, комисията по заетост обсъжда въпросите на беженците, интеграцията на пазара на труда. И аз дне, вчера представих предложение за становище. Както виждате, ние обсъждаме два аспекта. Единият да го наречем спешния, неотложния аспект. Не можем да не обръщаме внимание на силния натиск и трябва да видим какво трябва да осигурим като прием образование. Е, ние поискахме да се отвоят средствата за образование за малолетните. Не, не само про, по, след, а и по време на престоя в беженските лагери. И от друга страна, от тук нататък мигрантите, новите граждани трябва да станат структурна част от нашето общество и затова имаме нужда от модели, от показатели и различни мнения за интеграция. очевидно трябва да разберем, че става дума за ресурси, човешки ресурси за Европа. Е, тук сред нас е, са успе, освен госпожа Кенджи, доктор Марио Пячентини от ОИСР автор на доклада за образованието. Той ще се спре на въпроса за езиковата интеграция и културното посредничество. Госпожа Бриджит Балбах директор на училище от Северен Райн, Вестфалия. Тя ще говори по един много важен въпрос – ролята на учителите. За нас ще бъде много интересно да чуем вашия разказ. Последствие ще представя и останалите, госпожа Мелани Ебел, от Младежкия съвет от Бранденбург, Елена Безоци, през от научната комисия в Световната фундация на мигрантите в Рим, госпожа Мариан Понселет и Патрис Уикерс от Международната фундация Яхуди Менухин ще разбира се, ще чуем и гледната точка на млада мигрантка, която живее в Европа. След това ще дадем думата и на а, депутатите. Тук е Имаме четирима гости на господин Луиджи Моргано. Те са от Италия. И седем гости на госпожа Кендже, които са тук поради интереса си към темата Давам думата на а, госпожа Кенджи. А, казвам добре дошла и на госпожа Киничи, която е автор на доклада за малолетните в наказателно-правни дела. Благодаря, Силвия. Тук съм с огромно удоволствие. Ще представя проекта на доклад по собствена инициатива за Средиземно море. Ще представя холистичен, глобален подход към мигра... явлението миграция. Благодаря ви за тази възможност. Както знаете, предстои ни гласуване утре сутринта в комисията Либе ще се произнесем по този текст, който според мен е резултат от дълги месеци тежък труд, насочен към обобщаване на позицията на всички групи. Докладът не отразява мнението на една или две групи, а, отраз... а на всички групи. Проектът изхожда от един факт. Явлението миграция е толкова сложно, че не може да се управлява с инструментите, които сме използвали до сега. И ако погледнем политиките, използвани през последните 20 години на национално ниво и ниво Европейския съюз, акцентът е върху сигурността, а не върху ограничаване на неотложния характер. Очевидно е, че никоя политика до сега не е била способна да, е, да пресече движението към Европа на хора, които търсят е, защита в Европа или шанс за нов живот. Ние трябва да дадем отговор на това най-голямо предвижване на хора след Втората световна война да се управлява устойчиво явлението в е, краткосрочен и дългосрочен план. Ето, това е смисълът на проекта за доклад по собствена инициатива за ситуацията в Средиземно море и необходимостта от холистичен подход. Искам да напомня, че започнахме с а, тази особеност, но ситуацията постепенно а, стана спешна, възникна и балканския маршрут. А, има има нужда от компромис, сближаване на различията и разработихме общ текст, който съдържа конкретни препоръки в различни сектори. Основното послание е, че явлението миграция не може да бъде преборено, а трябва да се управлява с всички инструменти, с които разполагаме. Това трябва да стане чрез вътрешната и външна политика и баланс между тях, като участват всички заинтересовани страни, както институционално, така и не. В проекта за доклад представяме сред, краткосрочни, средносрочни, дългосрочни политики и мерки. Разбира се, обръщаме внимание и на необходимостта от решаване на проблемите, които са първопричина за миграцията. Принципът на солидарността и разпределяне на отговорността не могат да останат абстрактни понятия. Те трябва да намерят място в миграционната политика на Европейския съюз. Това е в, по смисъла на член 80 на договора за функциониране на Европейския съюз. Така че има и правно основание. Солидарност, която намира проявление в неотложната спешна ситуация, която преживяваме, чрез пълната ни подкрепа на дейностите за търсене и спасяване. Заедно с това настояваме държавите членки да разработят постоянен европейски механизъм за търсене, спасяване и подпомагане на мигранти изпаднали в беда и да има е, обезпечаване с финансови средства. Мисля, че това е, е фундаментално, но солидарността не е само спасяването в морето, солидарността е и даването на надежда на онези, които бягат от войната е, даване на альтернатива на онези, които не могат да пътуват. Ние подкрепяме механизма за разселване който да е задължителен механизъм за разпределяне на търсещите убежище в Европейския съюз. Механизъм, който, доколкото е възможно, трябва да държи сметка за предпочитанията на търсещите убежище, е, но ние сме и за механи... задължителен и постоянен механизъм за презаселване на голям брой търсещи бежанци в държавите членки. Управлението на, мигра... на миграционното явление означава създаване на редовни законови канали. Европа може да благоденства само ако улесни движението на знания, стоки и хора, демографските предизвикателства и недостига на работни ръка налагат Европа да преразгледа политиката си в областта на економическата миграция, да се сроточи върху общи правила за прием и пребиваване на лица, идващи от трети страни в областта на економическата миграция ние осъждаме всяка форма на експлоатация. Е, факта, че в много страни това се прилага само при трафик на хора. Настояваме за пълно прилагане на директивата 52 също така и е осигуряване на допълнителна защита на жертвите на трафик, които сътрудничат в хода на съдебното разследване. И накрая се надяваме, че комисията ще представи предложение за изменение на синята карта. Надяваме се, че новото предложение ще бъде амбициозно и ще държи сметка на потребности на пазара на труда в държавите членки. Заедно с това от разкриването на канали за законен вход в Европа трябва да върви ръка за ръка с приемането на амбициозни мерки, насочени към интеграцията. Това е което интересува тази комисия и интеграция на мигрантите и второ свободното движение на бежанците. Аз смятам, че интеграцията е ключът за успех на всички политики и на общата миграционна политика. Предизвикателството, пред което се намираме, е да разработим подход, който да има за цел интеграцията на мигрантските потоци в социалната, политическа, економическа тъкан на страната приемник, като гарантира техните права, но и като налага задължение на европейските граждани. Ето защо по интеграцията проекта за доклад има своите някои недостатъци и празноти, но благодарение на някои изменения ние ги запълнихме. Много тези изменения идват от от Комисията по култура. И тези изменения са фундаментална част общата миграционна политика в компромисните текстове. Насърчаваме държавите членки да реализират всички политики за интеграция на гражданите от трети страни, мерки, които трябва да бъдат насочени към включването, а не към изолацията. Също така подчертахме факта, че местните регионални власти играят много важна роля, за да започне интеграцията на, на тяхното ниво. Да се предприемат конкретни програми за интеграция. Настояваме държавите членки да дадат възможност на бежанците да започнат нов живот. И това означава предоставяне на жилища, достъп до образование, възможността да посещават професионални езикови школи и да се засили междукултурния диалог. Искам да напомня, че основният инструмент за интеграцията е е всъщност работата и, и имаме и специален доклад по трудовата интеграция. И тук поканихме държавите членки да прилагат член 15 на директивата за прием, която гарантира достъп до работа. Не искам да се разпростирам повече, защото докладът по собствена инициатива е резултат от едногодишен труд. Вътре има много въпроси. Утре ще бъде гласуван. Ще заключа с това, че явлението е толкова сложно и то може да се реши само чрез комбинация на адекватни инструменти. Не бива да излизаме от логиката на страха. Парламентът проявява огромна отговорност към това явление и към първопричините. Ние искаме да насърчим държавите членки да преодолеят своя егоизъм, да сложат край на политиката на затвореност и да положат основата на истинска обща политика за миграция. Аз не се спрях на много от въпросите в доклада. Благодаря, Сесил, за съкратения вариант, който ни представи. Но времето ни притиска. Утре ще Утре в Комисията по граждански свободи ще гласува по този е, доклад. Искам само да кажа, че различни колеги от Комисията по култура изпратихме изменение на комисията Либи. Много от тях бяха приети, особено нези свързани с достъпа до образование и обучение. Но също така, държа да го кажа, поискахме да се да има позоваване към образователните коридори, т.е. прием на студенти в страни, в които има конфликти, в европейски университети. От една страна имаме спешна ситуация, от друга страна имаме политики, които от години се разработват в държавите членки и на европейско ниво. Е, формулирани са и е, препоръки по общата тема за интеграция на мигрантите, младежите и малолетните. Е, веднага давам думата на доктор Пиачентини от Тойсъра, който ще ни представи е, своя доклад. Заповядайте. Good, afternoon, everyone. I'm Mario Piacentini. I'm... Добър ден на всички. Аз съм Марио Пиачентини и съм аналист е, в ПИСА на ОИСР. Благодаря на председателя и на секретарията за поканата на днешното важно събитие. Ще ви покажа някои данни във връзка с различните образователни системи, които са важни при интеграцията на младите иммигранти. Училищната система има голямо значение за всички членове на обществото, без значение дали неговите членове са иммигранти или не. Населението и броя на студентите в държавите от ОИСР, които бягат от конфликти, нарасна. Съгласно данните на ПИСА, през 2012 година 5% от студентите са родени в държава извън ОИСР. През 2003 година дяла на иммигрантите в училищата се увеличил между 4 и 6 пункта в някои държави, като Ирландия, Италия и Испания. Тази средна стойност се различава в различните държави членки, но също и в държавите членки по-отделно. Концентрацията на местни деца и мигранти представя доста предизвикателства за, училище, за учителите. Извинете. Наскоро публикувахме този доклад, който се нарича Мигранти в училище. Приканвам ви да погледнете този доклад. Той е на разположение на нашия вебсайт. Изхождаме от данни на ПИСА и от други източници, за да оценим резултатите на децата мигранти. От данните се вижда, че културата на учениците преди иммиграцията имат значение, се отразяват върху техните резултати. Всичко, разбира се, е тясно свързано и с характеристиката на образователната система в приемащата държава. Сравнихме резултатите по математика на деца родени в арабски държави и на деца родени в други такива. Както виждате, учениците в Холандия са се справили много по-добре от тези в Дания, Финландия и Катар което означава, че студентите от арабско говорящите държави се справят по-добре в това отношение. В този доклад не се насочваме само към академичните резултати, а отделяме внимание на социалната интеграция на студентите. Една от характеристиките и една от най-важните черти са чувството за принадлежност към училищното заведение. Както виждате, студентите от арабско говорящите държави, които са се установили в Финландия, са чувствали по-висока степен на принадлежност към образователното учреждение в сравнение с другите. Например, 73% от студентите, които са се заселили в Дания, докладва, че усещат същото чувство за принадлежност. Нашите училища също играят важна роля в ежедневния живот на децата мигранти, тяхната комуникация и начин на живот. На следващия диапозитив, който ще видите, е следният. Тук ще видите нивото на интеграция на младите мигранти. Много важен фактор е езика, който говорят в училище и този, който говорят в къщи. Децата се сблъскват с езиковата бариера. 64% от децата, родени извън приемащата държава членка, говорят език, който е различен от езика на приемащата държава. 41% от мигрантите от второ поколение рабо... говорят друг език. Резултатите на учениците в училище са тясно свързани с нивото на владеене на езика на приемащата държава. Можем ли да измерим действителното ниво на владеене на езика? Не бихме могли да го направим, но можем да направим сравнение между децата, които говорят един и същи език в училище и в къщи, тези, които говорят на различни езици на двете места. Много иммигранти не говорят езика на приемащата държава и езика, на който се преподава в училище. Относно академичните резултати, може да се вземат преди статистиките от 2012 година посредством два различни теста. И двата се провеждат чрез компютър, като разликата е, че в единия се използва по-простичък език и по-малко текст. Резултатите от тези тестове показаха, че резултатите на мигрантите при четене са много по-низки от резултатите, които имат същите а, тези хора в случаите, в които трябва да разрешат някаква задача. Което означава, че нивото на владеене на езика се отразява силно. Стана ясно също така, че способността да се решават проблеми и задачи играе много важна роля за тези мигранти. Не всички, разбира се, ученици и студенти са еднакви всичко зависи от момента, в който те са дошли в приемащата държава. В Люксембург, например, има мигранти от различни държави. Тези, които идват от Франция, не страдат много в своето образование. Без значение в кой момент тези хора идват в Люксембург, това не се отразява по никакъв начин на тяхното образование. Но нещата стоят различно за хората, които идват от бивша Югославия, от Португалия. Резултатите на тези ученици спада с повишаване на възрастта, на която те идват в Люксембург. Важно е да говорим също така за нивото на владение на езика, когато обсъждаме и културния момент. Степента на владеене на езика на държавата на происход на мигрантите също е от значение за научаването на новия език. По-голямата част от учениците, деца на мигранти, които участват в културни мероприятия, и в различни празници в приемащата държава имат по-добри резултати. Това ниво на участие, ниво на изпитване на удоволствие от културните мероприятия, разбира се, са тясно свързани с нивото на владение на езика. Владеенето на езика е значение не само за интегрирането на децата, но и за интегрирането на семейството като цяло. Децата на иммигрантите действат като езиков посредник. Езиков посредник между общността, приемащата държава и тяхното семейство. Как се отразява това на политиката? Основната ни препоръка е следната. Образователната система трябва да предлага повече програми за повишаване на нивото на владене на език. Така ще се отговори на разнообразните нужди, езикови нужди на децата на мигрантите. Около 18% от децата, които не говорят езика на приемащата държава, имат около 2 часа седмично часове по език, което не е много. Още нещо, което виждаме на тази графика е, че някои държави отчитат спецификата на децата на мигрантите и предоставят езикова подкрепа на децата и на техните семейства. Пример в това отношение е Финландия, където 32% от децата, които не говорят фински и които идват след 10 годишна възраст, получават съответната подкрепа, за да научат езика. Канада също е добър пример за диверсифицирането на езиковата програма в зависимост от специфичните нужди на децата. Нека да разсея едно евентуално недоразумение. Тук говорим за подкрепа за научаването на даден език, но това не означава, че подкрепяме политика, която да клони към владенето само на един език. Владенето на езика на приемащата държава е важно. То е важно и за социалната и културна интеграция – но децата не трябва да губят майчиния си език. Казвам го, защото майчиният им е език е в основата на тяхното семейство и на традициите. По този начин се укрепват връзките в семейството. Това е и ключа също така към други видове подкрепа, които младите могат да получат. В различна степен различните държави реагират в това отношение. Някои дават инструкции, В някои държави се предоставят езикови курсове в рамките на 10 часа седмично, например. Много е важно в държави като Португалия и Сингапур да се запазят и двата езика майчиния и този на приемащата държава. Препоръки. Образователните системи трябва да направят така, че децата на мигрантите бързо да овладеят езика на приемащата държава. На второ място, втора препоръка, която е също толкова важна, политиката за езиково обучение не трябва да цели владеене на един език, а по-скоро владеенето на няколко. Не можем да предоставим отговор на някои важни въпроси, като например кой тип двоезиково обучение е най-добрия. Обучение трябва да се предоставя и на двата езика. Могат да бъдат провеждани различни дейности, като учителите в класната стая могат да разработват различни дейности, които да изтъкнат положителните черти на мигрантите. Какъв тип обучение обаче може да се предостави в това отношение? Как би могла да се подобри комуникацията в това отношение? Е въпрос, на който трябва да отговорим. Виждате тук данните от 2015 година. като много неща се промениха през последните години за децата на мигрантите. Опитахме се да получим информация също така за това, което учителите биха могли да направят, за да се стимулира културния обмен в класната стая. И през 2015 година за първи път получихме данни за така наречените общи компетенции. И с това смятам да приключа. Оставам на ваше разположение за въпрос. <laughs> Allora, eh, Благодаря за това много интересно изложение. Мисля, че всички вие сте получили слайдовете. Много е интересна тази панорама, която направихте е, на е, училищната интеграция и резултатите на децата в различните образователни системи. Давам думата на Бриджит Балбах, която ще говори за ролята на учителите. Благодаря много, госпожа председател, уважаеми дами и господа депутати, дами и господа. Благодаря за поканата. За мен е голямо удоволствие да присъствам тук днес и да говоря по една тема, която за мен е много важна. Много е важно учителите да бъдат чути при такива обсъждания. И аз съм една от тези, които смятат, че а, когато идват много мигранти, те трябва да се разпределят навсякъде в Европа, не само в, в моята родна страна, Германия. И е много важно тези деца и техните родители да не станат жертва на някакви политики, които ги пренебрегват. Тези деца не носят вина. Обстоятелствата са направили така, че те са се озовали тук. И за това трябва много внимателно да обмислим подхода си към тях, за да може да ги приветстваме и посрещнем правилно. Аз е, председателствам Асоциацията на учителите в Северен Рейн Вестфалия и работим заедно с колегите от различни професии, за да разработим една обща стратегия. Учителите са в първите редици при полагането на усилията за интеграция на децата, тъй като те работят с тях в училище и ние като учители трябва да сме обучени достатъчно добре, че да можем да предоставяме достатъчно добра подкрепа на децата. За това съм много благодарна на преждаговорившия, за това, че каза, че е необходимо да се отвои финансирането. Поздравявам ви за тези коментари. Наистина съм благодарна, защото, както знаете, учителите искат да могат да си вършат работата по достатъчно добър начин така че да отговорите и на собствените си изисквания. Т.е. трябва да можем да помогнем на децата да научат немски, който за тях е чущ език и да се направи повече, за да се достигнат от тези деца. В Северен Рейн, Вестфалия, започваме работата вече в центровете по приемане на беженци. Предоставяме курсове по немски и допълнителни е, възможности за обучение. Има задължителни обучения за е, много учители, има и възможности за обучение по избор за учители. И а, е, ние много високо ценим тези възможности. А, инвестициите, които отиват в тези обучения за, учили, за учителите. Много тези деца са преживели е, изключително травматични събития и трябва да се почувстват е, възможно най-сигурни и подкрепени още от самото начало. Как може да стане това? Да работим в е, екипи, съставени от хора от много професии, е, учители, преводачи, медицински лица, социални работници и прочи, за да може още от първия контакт с е, децата е, да им предоставим е, достатъчно добра подкрепа, за да може те да се интегрират. И тук говорим не само за преподаване на съответен език. Може да има допълнителни дейности, извънучебни дейности, спорт, музика. Това са неща, по които може да се работи и в малки групи. И е много важно към всяко дете да се отнасяме като към отделен индивид и е, то да знае, че може да се обърне към определени хора, да им се довери. Трябва да работим заедно, като мрежа, за да може децата да получат подкрепа, особено ако се сблъскват с проблеми. Децата трябва да бъдат придружавани непрекъснато. Ако се местят от едно място на друго, трябва да получат писма, в които се описва вече научното, тях постигнато, евентуални техни умения, таланти и прочи. И трябва да получат някаква структура – да не бъдат прехвърлени непрекъснато от един на друг, на трети учител или друг специалист, защото те вече са преживели достатъчно травматични преживявания и трябва да могат да се доверят на някого, да знаят, че могат да говорят за своя опит. Важно е също а, учителите да бъдат информирани какво са преживели децата преди да а, дойдат в съответното училище в, пети, в техния клас. По път има деца от пет различни страни, а, те говорят три а, или четири с, а, чужди езика и е важно учителите да знаят откъде е, идват тези деца. Например, много от тях идват от култури, където жените играят много по-различна роля в обществото отколкото играят жените в Европа. Има проблеми и с децата роми, които не показват достатъчно уважение към учителките, за разлика от учителите. От не е известно време да преодолеем този проблем. Трябва да се обяснят тези културни разлики, да се разберат и не е достатъчно просто да сме грижовни и да показваме състрадание. Трябва ни определено ниво на познание и разбиране на проблема. Трябва да знаем как, как стоят нещата в страните на происход, откъде идват а, тези ученици, какъв е техният багаж и какви са техните цели. И тази информация трябва да се събере много бързо. В е, центровете по приемане е, те трябва да бъдат подкрепени от професионални екипи и трябва да има подход, е, индивидуален подход при разпределянето на децата към едно или друго училище. По-настоящем има професионални екипи в центровете по интеграция, които следят определени данни за, училище училищата и, учи... и учениците и се провеждат консултации с родителите, за да може да се определят евентуални е, е, е, възможности, умения, таланти на детето, но голяма част от това се прави на хартия и не трябва да се изключва възможността за по-индивидуализиран подход, но тъй иначе ни трябва нещо много добре систематизирано. Не може да се импровизира. Може да има, например, формуляри в електронен вид. Но това не е достатъчно. Децата трябва да получат подкрепа чрез включване в игри, в спортни събития, да им се даде опит и е, е, разнообразни преживявания, така че да е, видят в кои области имат умения, таланти. Освен това, трябва да се вземе предвид, че хората, които работят като преводачи, много често могат да предоставят и друга помощ. Те познават страните на происход, могат да участват в някои е, събития заедно с децата, нещо, което е, беше планирано по-рано, но после беше отменено, тъй като имаше финансови ограничения. Смятаме, че е възможно да се даде достатъчна подкрепа на тези деца. И е важно хората работещи за интеграцията на детето да поддържат тясна връзка с семейството, нещо, което не се прави в момента. За а, първия срок, поне, трябва да има задължителни езикови училища. Други а, а, е, е езикови курсове. Някои казват, нека детето веднага да бъде пратено на а, обикновено училище. За мен това не е, а, не е разумно изобщо. А, не е от каквато и да била полза някакво, а, някой, някой ученик да бъде а, записан в 9 или 10 клас на език, който не разбира. Ако искате това дете да се развива по някакъв начин, първо трябва да научи езика. И това трябва да се организира. Само след това може да а, получи достъп а, а, детето до образованието а, в, а, на този език. Това по никакъв начин а, не е а, не, недостатък за тези деца. Напротив, Обратното е, защото ако отидат директно в час, те няма да получат достатъчно голяма степен на внимание. Просто няма как учителя да работи само с тях, защото те не разбират. В Германия има и между културни класове. И тенденцията е децата много бързо да бъдат записвани в а, нормалните а, е, класове. Но това не е добре за децата. Те трябва да могат по някакъв начин да а, е, научат нещо. Не е достатъчно просто да бъдат записани и да бъдат побутвани от е, един клас към следващ клас или пък да бъдат карани да повтарят и да повтарят, само защото не могат да се оправят. Затова е много важно, особено за първата година а, на тези деца, да говорим и за ценностите, за това какви са нашите ценности, децата да бъдат запознати с тези ценности, семействата им да бъдат запознати с тези ценности, а и ние като учители да разберем откъде са тези деца и да знаем повече за тяхната култура. трябва да има подкрепа и за родителите, и за учителите. И трябва да се постигне някакво, някаква атмосфера на взаимно разбирателство и съвместни усилия, за да се постигне някакъв резултат. Да се види къде са слабостите и как могат да се преодолеят те. И а, е, трябва учениците и родителите да участват активно в този процес. Това означава ние, роди, учителите, да бъдем достатъчно добре подготвени, за да можем да подкрепяме, е, да, да помагаме на тези деца и с техните родители. Може да се организират някакви съвместни събития, за да се запознаят е, родителите мигранти с е, родители немци, да има някакъв вид награда за събитие, което да постига интеграция е, има всякакви неща, които могат да се правят в едно училище, за да се постигнат положителни резултати. Има някои предложения, които вече сме подали към Министерството. Очакваме отговори. Но най-важното необходимо ни е образование, което да събира всички аспекти на обучението на едно, да знаем точно как можем да се справяме с възникващите проблеми и на национално и на европейско равнище трябва да намерим начин да координираме работата по един систематичен начин, да работим като мрежа крайна сметка не знаем дали а, всички тези иммигранти ще останат там, където са или ще се преместят в някоя друга страна и за това трябва да подхождаме холистично и да има мрежи на различни равнища. На общинско, регионално, национално, европейско равнище. Да има сътрудничество между училищата. И в заключение, съвсем накратко. Интеграцията, в крайна сметка, е една от задачите на образователна система. Това е една от задачите на учителите. И ем, има какво да се научи в тази област. Един учител в Германия сега трябва да има бакалавърска и магистърска степен. Можем да говорим и за специални курсове в тази област, да видим какви са възможностите действително да се използва работата на учителите. Предизвикателствата са огромни и трябва да търсим усилия а, съвместно, да бъдем преми, открити, да бъдем готови да търсим решения. Не можем да оставяме учителите някакси сами да се справят. Много учители се чувстват сякаш нямат достатъчно ресурси да го направят. Благодаря ви за този толкова интересен разказ на човек, който има богат непосредствен опит. Това е проблем, на който се натъкват всички преподаватели в Европа. Общо предизвикателство. Малко сме изостанали от графика. И сега имаме възможност за въпроси и отговори. Моля ви не повече от една минута за въпрос. И ще помоля и за кратки отговори. Сега, по, ред, по реда на поискалите думата. Либачка и пой континуамо. И след това продължавам. Аз имам два кратки въпроса. Първо за преподаването на майчения език. От представителя на ОИСР чухме за умения за владеенето на майчиния език и значението на това владеене а, при научаването на новия език. До каква степен е важно доброто познаване на езика на приемната страна? Особено ако вкъщи се говори различен език. И ако няма добри езикови стандарти, които да, се, да са били освоени от дома. Вторият ми въпрос е към госпожа Балбах. Бяхме изправени пред подобна ситуация, когато големи вълни е, европейци, особено от Русия, е, дойдоха в Германия, деца в различни е, възрастови групи, имаше отделни класове, за да се помогне при изучаването на езика. Те бяха премахнати, за да бъдат интегрирани в общият процес. Но казвате, че има нужда от такива часове. В хомогенната група и се просяваме по-хетерогенна група, различни езикови групи, трябва ли да се правят разграничения по език? Трябва ли да сложите в един клас, трябва ли да сложите в един клас деца а, с арабски, с афгански, така госпожа Либачка и след това господин Звер. Благодаря чухме две фундаментални неща. Идеята за асоциации, които изпълняват множествени функции. Например, като при ромите – там, където ромите не са искали да бъдат част от образователната система, ако няма учител ром. Моят въпрос е свързан с подготовката на учителите. Как да се подготвят учителите по най-ефективния начин? Обмяна на опит, по-нататъчна квалификация или въобще какъв е пътят? Благодаря ви. Всички ние вярваме в едно едино общество и целта е да се осигури интеграция ако един бежанец е в гето, резултатите няма да са добри. Ето защо има нужда от интегриран подход към интеграцията на бежанците. Това е особено важно за децата, защото децата могат много да помогнат за интеграцията. Понякога децата са тези, които помагат на семейството, да се впишат в обществото, а също така помагат и в комуникацията, да речем с, с лекарите и така нататък. Ораторите излядаха с един аргумент във връзка с кризата на социалната интеграция и създаването на модел на обществото. Днес обаче се очертава един нов път, една идеологическа интеграция. Т.е. придобиват се реципрочни модели на интеграция. И аз не знам дали повечето европейци са наясно с това. Вие споменахте училища които трябва да създадат чувство за принадлежност. В Финландия те успяха повече, в други страни по-малко. Бихте ли ни казали малко повече какво са направили училищата, за да създадат чувство на принадлежност и а, да подобрят резултатите си? Госпожа Киничи има думата. Заповядайте. Благодаря. Искам да благодаря на двамата изказали се. И има потребност от конкретен процес на интеграция, за да избегнем маргинализацията, на която днес, за съжаление, сме свидетели. Имам един въпрос възоснова на опит, който натрупах в предишния си опит. Бях прокурор при наказателно-правни дела на малолетни и работих с малолетни от чужбина, които бях задържани в нашите институции, за да се помогне на малолетните да се интегрират заедно с културния посредник. Опитахме идеята да включим италиански малолетни в този процес на интеграция за да насърчим чувство на принадлежност, за което говорихме, като използвахме езика на връзници, деца, които говорят с деца деца, които се опитват да споделят своя опит с други деца и да споделят своя опит. Тоест процес на интеграция, който се осъществява от връзници. Според мен опитът беше положителен. Можем ли да да помислим за подобен опит, за подобна практика в училище. Господин Неков, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда максимално кратък, тъй като сме напреднали с времето. Както каза господин Звер, децата, които искат да се развиват, те ще помогнат дори на своите родители да се интегрират по-бързо. Но какво правим с а, децата, които така или иначе не искат да се интегрират? Тук а, сравнявам тази група от а, деца бежанци с групата НИД в Европа, които са нито работещи, нито учещи. Смятате ли, че трябва да се създаде контролиращ орган, който да ги изкарва от а, затворените общности, в които се намират? Защото ако ние не ги интегрираме, това означава, че те ще отидат към другата страна, където е маргинализацията и радикализацията. Какво смятате по този въпрос, тъй като смятам, че всички сме на едно мнение, че образованието е най-силният инструмент, който може да се пребори с маргинализацията и радикализацията. Благодаря. Grazie anche per questo ultima domanda по три минути на всеки един от експертите, тъй като нямаме време. Заповядайте. по въпроса за това дали е проблем факта, че децата говорят в къщи различен език, не е проблем. Има много из изследвания, които показват, че двоезичието е напълно уместно не само за най-малките, но и за по-големите, които са 15 на годишни. Има изследвания, които показват, че освояването на повече от един език разширява когнитивните способности на учениците. Така че няма нищо лошо в това един ученик да говори един език с родителите си, а друг с връзниците. Няма смисъл да караме родителите да говорят с децата си на езика на приемната страна. В много случаи това само ще застраши социалната интеграция и ще създаде семейни проблеми. Що се отнася до различия между страните, да, тук има съчетание от фактори. Не става дума само за училище, става дума за училище и социална политика. Има различно чувство на принадлежност, има различно чувство за за това, че живееш в маргинализирана общност и си в училище, което е при неблагоприятни условия. Така че става дума за социална система, която трябва да намали сегрегацията между учениците. Финландският опит показва какво могат да направят учителите. Приложени са различни инструменти, като ранна диагностика, и също така значението на подготовката на учителите. Но въпросът е по-широк и той е свързан с десегрегацията. Що се отнася до взаимоотношенията между децата, между връзниците, чудесен опит. Данните, които събираме, говорят за това, че многокултурното образование е, означава, че учениците разбират колко е важно междукултурното общуване. И що се отнася до необходимостта от интегриране на студентите, и, и унези, които отказват да се интегрират, не смятам, че те са толкова много. Мисля, че повечето уч, ученици биха искали да бъдат уважавани и харесвани от своите връзници. Нямам отговор на този въпрос. Госпожа Балбах. по въпроса за преподаването на език, дали трябва да бъде в специализирани часове или в нормалните часове. Аз попитах какво предпочитат те самите и отговорът беше пределно ясен. Най-напред първоначален период от 6 месеца, това не означава, че те не искат да се смесват с другите. Това не е свързано толкова с факта, че децата не винаги разбират. Те искат да участват и не искат да бъдат изтиквани по периферията. Ако възприемем този модел в момента, то може да се окаже полезно. Личният опит на екипите. Нямаме такива. Правим всичко сами в Северен Райн, Вестфалия – Буквално всичко правим сами. Министерството всъщност ни прехвърля всичките си задачи. Ние трябва да постигаме повече с по-малко и ни се налага да правим повече. И не може да се каже, че непременно сме подготвени за това. Един чудесен пример е, е немският е, като чущ език. В е, Министерството аз пледирах учителите в редовните часове да получат обучение по преподаване на немски като чужд език. На колегите им е много трудно, че не са подготвени за това. Идеята беше прията само за новите учители и причината беше липса на средства. И толкова по въпроса за подготовката. Първият оратор каза нещо много интересно за проявата на солидарност. Някъде записах какво каза тя. Трябва да преодолеем своя егоизъм. Не съм сигурна, че всички са егоисти. По-скоро трябва да преодолеем страховете си. Много хора просто се притесняват от перспективата за промяна. И дори за нас в Германия – Имаме ценности, имаме християнски ценности, имаме хуманистични ценности, но ако държахме толкова на своите ценности, както мисиоманите на своите, нямаше от какво да се притесняваме. Благодаря за това, което казахте и за изразяваме своята солидарност и е, своето възхищение. Вие сте първата линия в предните традиции на приема. И е, няма, не се разказва достатъчно за този положителен опит. Сега ще помоля много бързо на останалите експерти да дойдат тук на трибуната. Ще ги представя накратко. Госпо... Госпожа Галяц от комисията ще дойде и така. Сега ще дойде госпожа Мелани Ебел. Io non vedo, io non I invite uh, Ms. Melanie Bell, the Youth Council of Brandenburg. melanie bell от Младежкия съвет на Бранденбург. Елена Безоци, научната комисия в Световната фундация за мигрантите в Рим. Госпожа Мариан Понсле, и Патри Вичерс е, от е, Международната фундация Ихуди Менухин от Белгия. Мисля, че всички са тук. Разполагаме с по-малко време, отколкото предвиждахме. Затова ще ви помоля да бъдете максимално стегнати. Много се радвам, че сте тук. Към нас се присъедини и а, представителката на Европейската комисия а, от програмата ЕРАЗА. Ще говорим а, за ЕРАЗА. Давам думата на госпожа Мелани Ебел. Започваме с Младежкия съвет. Заповядайте. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Благодаря ви, госпожо председател, госпожи и господа депутати, госпожи и господа. Бих искал да ви благодаря за възможността, която ми давате днес е, да говоря за значението на политическото и културно обучение – аз съм Мелани Ебел и работя в Младежкия съвет в региона Бранденбург в Германия. Нашата асоциация е представена също така и на европейско равнище. През 2015 година нашият регион прие 28 000 бежанци. За 2016 година се очаква да приемем нови 40 000. 30% от бежанците са деца на възраст под 18 години. Миналото лято у нас наистина се надигна вълна на солидарност. Много прояви имаше в знак на солидарност с бежанците. По този начин искахме да се противопоставим на всички, които са против демокрацията и против мигрантите. Преди три дни в три регионални германски парламента вляза, влезе популистската партия, което означава, че ще има антидемократични и антимигрантски прояви на регионално и на национално равнище. Това със сигурност ще забави тази вълна на солидарност, която се надигна в нашето общество. Както каза госпожа Балбах преди малко, необходимо е да настъпи промяна. Промяна сред местните жители на нашите региони и сред бежанците. Културата и образованието са ключът към интеграцията, включително и в ситуация на криза – Демокрацията трябва да бъде в сърцето на този процес по приобщаване. Необходимо е на новодошлите бежанци да се даде възможност и надежда. Със сигурност културата и образованието могат да играят важна роля в това отношение – много говорихме за неофу... неофициалното обучение в Европейския съюз и най-вече в Германия. Това бе засегнато и в доклада ПИСА от преди 2000-та година. От 70-те години насам в Германия възникнаха много младежки асоциации – това са различни групи и асоциации, в които членуват млади хора. В много случаи тези асоциации работят в партньорство с държавните органи. Въпреки това обаче асоциациите си остават напълно независими. Целта е на младите хора да се даде възможност да осъзнаят действителността и значението на личните постъпки. Дава се възможност на младите хора да работят и да получат необходимите компетенции, за да могат да се справят с живота. Идеята е да се обърнем към всички млади хора, за да им помогнем да се еманципират. По този начин със сигурност засилваме и демокрацията. По отношение на разнообразието и на междукултурния диалог, смятам, че младежките асоциации играят важна роля. В никакъв случай миграционният происход не се счита за отрицателна характеристика и не може да води до дискриминация. В нашите асоциации младите хора работят за приобщаването на мигрантите. Разбира се, Възползваме се от вече създадените добри практики в това отношение. Създават се и много младежки клубове, чиято идея е да се даде възможност на младите хора – да се срещат и да комуникират помежду си. Дава се възможност също така за развиването на спортна дейност. Много музикални и театрални проекти също биват подкрепени. Целта е да се разработят творчески артистични подходи, които да позволят да се превъзмогне езиковата бариера. Провеждаме семинари които са насочени специално към бежанците, в рамките на които им обясняваме немската система. Разра... Разясняваме също някои социални и религиозни аспекти. Всички тези дейности дадоха добър резултат в регионите, в които така или иначе вече имаше културно многообразие – за разлика от Северна Ренания, в Бранденбург има едва 2,6% бежанци. Това означава, че до сега е имал малка прок... Извинете, е имал малка практика за среща на мигранти и комуникация с тях. В източна Германия има малко младежки асоциации, в които да могат да членуват иммигранти. В някои немски региони ще се нуждаем от повече съчувствие и повече смелост и повече воля за промяна, за да успеем да посрещнем бежанците и да им дадем образователни и културни възможности. Интеграцията може да бъде успешна. И тези, които взеха думата преди мен, казаха, че а, можем само да спечелим, ако се базираме на културното многообразие. В младежките асоциации много се говори за културното многообразие и в това отношение имаме много добър опит – Почивайки на този опит, ще трябва да надградим на него, над него, за да може да го приложим в тези региони, в които такъв липсва. Много страхове, притеснения и най-вече предразсъдъци могат да бъдат преодоляни по този начин. Същото се отнася според мен и до всички, които работят в младежките асоциации. Това са хора, които понякога трябва да се справят пред собствените си противоречия и предразсъдъци. Цялата дейност се разработва от млади хора за други млади хора. Проявяваме жив интерес към живота на младежите, организираме срещи, Даваме възможност на младите бежанци да получат възможност да се интегрират. Много често бе спомената възможността младите бежанци да имат право на глас относно тяхното бъдеще, относно е, образованието им, относно създаването на клубове в градовете и така нататък. Да, това е така. Необходимо е да разберем, че младеща е само един етап от човешкото съществуване. Инициативата за младеща трябва да се транспонира на национално равнище. На национално равнище в Германия, но също и на европейско такова. За тази цел е важно да докажем, че младежите са важни на национално равнище. В държавите си на происход младите хора, децата, не се ползват с много права. Ролята на представителите на гражданското общество е много важна в това отношение представителите на гражданското общество трябва да действат независимо и да предложат необходимото обучение на младите хора, за да може те да придобият тези наши ценности. Надявам се, че на европейско равнище ще успеем да получим подкрепа, за да може бежанците да бъдат интегрирани по неофициален път. Нуждаем се от участието на всички представители на гражданското общество, на всички млади хора. за да може всеки да има компетенции в областта на междукултурния диалог. Необходимо е да намалим и да, све... да заличим административните бариери и да се възползваме от програмите Младеж и Еразъм. Мигрантите трябва също да получат достъп до тези програми. Необходимо е всички да разберат значението на неофициалното обучение. Необходимо е също така да разберем, че развитието на децата – е само част от демократичното обучение и приема в обществото. Благодаря. Нови генерации дел Благодаря. Това, което казахте е много интересно, особено ролята на неформалното образование, формалното образование – всичко това, което трябва да влезе в училищното и университетско образование. Сега ще дам думата на Елена Безоци, която ще говори е, за пътя на моите мигранти, възможности, ресурси и пречки. Благодаря, и на председателката и на парламента. Ще представя някои разсъждения, които може да изглеждат малко упростени с оглед на спешната ситуация. Но аз мисля, че независимо от хуманитарната криза, не можем да не говорим за интеграцията на малото поколение, просто защото интеграцията поставя въпроса за съжителството в европейското общество, в, Итали... в националното общество и повдига въпроса за гражданството. Следователно и нашият живот днес и утре. Е, на фона на тези разсъждения бих искала да хвърля поглед назад защото като погледнем какво е направила Европа до сега като интеграция на мигрантите, особено новите поколения, е ясно, че има едно огромно наследство на декларации, изследвания, както от страна на парламента, така и от страна на съвета на Европа. От друга страна, тази рамка е, хвърля светлина и върху различна ситуация в различните страни. В Италия, например, възникна отскоро проблема за имиграцията до 90-те години. В Италия имаше проблем с емиграция. Но освен, че, освен спецификата има и общи проблеми. И така, в центъра на дискусията е въпроса за интеграцията, включването, приобщаването, нови видове интеграция за новото поколение, но и възможната интеграция в европейските общества. Аз мисля, че си заслужава да хвърлим поглед назад – Просто, че, за, за да си дадем сметка, че много от нещата, които ще кажа, съвсем не са нови. Те, са, те вече съществуват като дискурса за гражданството и в училище и междукултурния диалог през 2008 година се отбеляза годината на междукултурния диалог и бяха разработени много важни документи – Искам обаче, освен историческата памет, да хвърля светлина и върху една допълнителна рамка, а и допълнителен аспект новите поколения мигранти. нези, които виждаме в лодките в морето, са бъдещи европейски жители, тези нови чужденци по, приличат много на нашите автохтонни младежи. Те са част от едно глобализирано, цифровизирано общество. Е, това са е, лица, които е, са приобщени към цифровия свят. Очевидно, че трябва да се приеме съществуването на съученици от, различ, с различен език. Нека да държим сметка за всичко това в училища. Да не забравяме заедно с това и съществуващите различия между новите поколения, които мигрират или пък които са с иммигрантски происход има значителни различия, е, особено по отношение на условията на живот, мотивите, бъдещите им проекти във връзка с мигрантския происход. Много е важно да не забравяме тези различия и да ги отчетем. Сега, аз бих изходила от следните предпоставки. От една страна, холистичен подход, както каза госпожа Кенги, холистичен подход като миграцията, като такава, но също така и към младите чужденци. Тези фактори са външни, са взаимосвързани Факторите, които са вътрешни за училище и външни за училището. Също така има нужда от динамичен подход, който гледа на миграцията като на условие, а като на процес. Това е, е процес, е, в който младежи, които а, е, са било мигранти, било от мигрантски происход, са активни субекти. И това е активен субект, който е в състояние да действа в съответ, в светлината на социалните и културни условия. Имаме предвид тук и младите в преход, които имат семейство, имат семейна принадлежност, принадлежност към определена среда, принадлежност към група връзници. Те вървят към определено бъдеще и работа. Ето това е стандарт стандартна география. Тя трябва да се възприема било за италянците, било за чужденците, т.е. да се обобщи, да се генерализира и по-конкретно да се, да се специфицира за младите, за младите мигранти. Тоест, можем да говорим за прекъсване на биографията, за дилеми на биографията. Това е проблем, който, пред който се изправят новите а, мигранти. Имайки предвид е, мигрантските семейства, и тук виждаме най-разнообразни ситуации. Има различен със семейен състав, има много семейства с един родител, има различни семейни връзки и различни връзки с това, което е останало в страната по происход. И тук можем да говорим за е, сериозни инвестиции в, в детето. И има много прилики между автохтонните семейства и мигрантските семейства. Чужденци, чуждото семейство има проблеми, които са общи с е, нашите собствени семейства. И Изследванията, които съм правила лично аз, показват, че има недостатъчна комуникация между автохтонните семейства и чуждестранните семейства. Е, често е, те вървят е, по успоредни пътища, както беше показано много ясно от господин Пиенчини биографията е като айсберг. Това, което виждаме е само върхът на айсберг. И много е трудно да се работи при тези условия и училището тук е много важен ресурс. През 2012 година стана е, ясно, че има сериозни, че мигрантите са изправени в доста неблагоприятна ситуация. Училище може да бъде една възможност и това се потвърждава от проучвания през последните 20 години проучвания за младите ученици и чуждестранните студенти. Има една, една ранно, ранно насочване към унези пластове на обществото, които не предполагат висока квалификация – като цяло имат добри отношения с преподавателите и като цяло има добра атмосфера в класната стая. Тук има едно проучване в гимназия, в гимназиалния курс. Това проучване успя да идентифицира няколко профила. Нисък профил, реалистичен профил и един проучвателен профил. Ако погледнете това, което е написано на слайда под всеки профил, ще си дадете, възмо... ще си дадете сметка за ориентацията на, учас, на учещия. Дали е ориентиран към ученето или към по-нататъчно образование. Но второ по-ново проучване дава възможност да се измери интеграцията в училище и тук виждаме е един интересен резултат, заедно с това, което очакваме да чуем като липса на интеграция с оскъдни взаимоотношения вътре в часа, с чудесна интеграция и добри резултати в училище и добри отношения в часа. Има една частична интеграция. Те са 35% тези италиански и чужди деца се справят добре в училище, независимо от се чувства добре в училище, въпреки че резултатите им не са кой знае колко добри. Те се чувстват добре сред а, а, връзниците си. На тези стрелки е показано, че при първото поколение има сериозни различия. И преминавам набързо към последния въпрос, свързан с интеграцията. Интеграцията не може да се представя като модел, модел на асимилация, нито пък е многокултурен модел трябва да се възприема възоснова на реалистичен анализ на ситуацията, пред която сме изправени, като нова линия, насочена към диалога и социалната практика в ежедневния живот в пространството на ежедневния живот, в семейството и училището и квартала. Няма един модел на интеграция, който да се разработи и след това да се наложи. Има по-скоро, по-скоро модел на диалогична интеграция, който се изгражда ден по ден в различни пространства на ежедневния живот. Но мултикултурализмът е свързан с характеристиките на контекста, с това, което преживяват отделните лица, техните стратегии и действия. Това е нещо, което се извършва в ежедневния живот. Интеграцията като социална практика е заключението до което ще стигна с тези разсъждения. Само така се изгражда гражданско и културно и социално гражданство и следователно бъдеще за европейското общество. Благодаря за това много интересно проучване, насочен, което показва, че процесът на интеграция се, е нещо, което предполага различни етапи и се извършва постепенно. Сега ще дам думата на Мариан Послей Патрис Уичерс, които ще ни поговорят за онези, които трябва да получат глас, а го нямат. И мисля също така, че ще дам думата на наша гостенка от Марокко, която живее в Антверпен. Нека първо да ви благодаря, че ни поканихте да е, се изкажем тук, да се чуе и нашия глас, е, който често е доста слаб гласът на хората на изкуството. А, е, ние често сме а, в периферията на образователната система. Но а, работим по а, проекта Яхуди Менухин. А, и в началото на 90-те години той обясни своя, своята концепция за междукултурния диалог. И той искаше тук, в Европейския парламент, да се създаде такава среда за междукултурен диалог, така че е, всяка култура да може да се изразява. Това беше нещо, което е, тогава беше непознато като концепция. Фундацията беше създадена през 1991 година в Брюксел с цел да се даде глас на онези, които го нямат, чрез различни проекти, започвайки от работата с деца. Идеята, от която тръгнахме, беше чрез пеене и танц децата да могат е, да получат възможността да изразяват е, своите емоции. Децата могат да научат науката, математиката и прочие в училище, но за да могат да изразят емоциите си, те трябва да се чувстват добре в своето тяло, в своята кожа, е, да могат да се изразят с глас, с танц, движение и едва след това да се занимаят с научните дисциплини. Така беше създадена програмата Муза в 13 страни е в Европа с повече от 800 хора на изкуството, които редовно работят в началните училища. В 10% от училищата има посещение на, на такива хора на изкуството. Всяка, деца, всяка седмица в рамките на 3 години. И а, заедно с учителите, тези хора на изкуството се опитват да се дадат едно партньорство в полза на детре, детето. Катрис Уичърс е една от е, тези хора на изкуството. Тя ще разкаже повече, но ще цитирам само едно изречение на Яхуди Менухин. Тя каза, живеем в е, период, когато действително е, е необходимо да се променят нещата, за да можем да оцелеем. Увеличават се противопоставянията, конфликтите и е, трябва да ги преодолем, за да постигнем взаимно допълване, солидарност и обмен. А, това се отнася и за децата. Всяко дете има нужда да бъде чуто. Всяко дете има в себе си глас, който трябва да излезе навън. Ако а, не се даде възможност на детето да се изрази, този глас ще остане потиснат и има опасност след това да избухне, да излезе навън под формата на насилие. Това се случва в много от градовете в Европа в момента. Затова трябва на всички деца от всички култури да се предостави такава възможност на изразяване. Канал за комуникация. а не а, само да му се набиват в главата а, абстрактни данни, които а, не са единственото, което му е необходимо в живота. Има няколко снимки, свързани с а, програмата Муза. Работим 12 страни в Европа и Израел. И а, хората на изкуството работят с а, близо 40 000 деца във всяка една от тези страна. И а, всяка година а, това са средно 700 хора на изкуството. Сега ще дам думата на една от тези хора на изкуството, която ще ни разкаже за своята ежедневна работа с един а, бългийски клас ученици. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo digigit nyamuk. I'm a second generation. My parents uh, fled from Indonesia. Um, аз съм второ поколение емигрантка. Моите а, е, родители избягаха от Индонезия и това, което изпях е една приспивна песен, която е, ми пееха, когато бях малка. А това, което държа е една кукла за театър на сенките. Обаче всеки път, когато не идваха е, гости а, е, холандци, родителите ми бързо скриваха тези кукли и ме караха да не говоря родния си език. Е, много тъжно ми беше от това и после, като а, станах, а, като започнах да се занимавам с изкуство а, си обещах, че трябва да направя нещо, децата да могат в училище да донесат собствената си култура, а, да допринесат с нея, да обогатят останалите с нея. И затова много се зарадвах, когато научих за мрежата Муза. А, която ми позволи да направя точно това. Ще видите тук на този слайд, че мрежата Муза организира много срещи между хора на изкуството, международни срещи и там научих различни методи, които могат да прилагам в класната стая, когато работя с децата. Ето виждате на средната снимка има една, деца, е, една а, маса с храна. А, само че това е нарисувана храна. А, и а, когато а, а, дойдох в Белгия, реших да направя точно това, да а, кажа на децата, хайде да направим една обща маса, донесете рецепти и донесете а, подправки, нека да сготвим нещо в училище и да рисуваме а, е, а, е, заедно и да бъдем е, художници и готвачи. И това беше не само за децата на емигрантите, но и за другите деца. Беше интересно за всички. Ние в училище успяхме да създадем съвсем различна среда за учене. Децата учат в тази среда, но тя е много по-неформална. Работихме заедно с учителите е, и всъщност учителите са основните ни партньори, за да успеем в този проект учителите формали, е, успяват е, да въведат този подход и в формалните е, предмети, които се преподават в училище и всъщност виждат неговите ползи, защото по този начин, работейки с децата, се стига до развитие на различни социални умения и на емоционална интелигентност. Тоест подходът е холистичен като ам, резултати, които постигат. Друг подход е е, донесете нещо от къщи, нещо, което свързате с, с своята култура. Може да е каквото искате, може а, е, да е а, някаква керамика или дрехи или някакво бижу. Е, донесете го, разкажете ни а, какво е то. А може да не знаете какво е. Добре, донесете го, независимо от това пък ще видим ще потърсим заедно в интернет какво е това и а, за какво служи. И а, тук виждате на 20-метровата стена на а, училищния двор, на оградата, а, организирах възможност децата да нарисуват всички тези е, неща а, и по този начин се впечатлиха и родителите и те казаха, всъщност ние се е, е, чувстваме у дома си тук в това училище. Работихме една година е, с децата от един клас в това училище. След това е, организирах е, е, работни занятия и с родителите и после с родителите и децата заедно. Програмата му заработи основно в началните училища, но все повече навлизаме и в гимназиите. Работим с младежите, които ще са възрастните на бъдещето. Муза работи и в центрове за бъженци, работи с тинейджери, които са избягали а, сами а, без помощ на възрастни, ако нарисуваме картата на света и ги накараме да покажат, ето тук е Афганистан, тук е Африка, тук е Белгия, как, как а, а, стигнахте до тук. И това обикновено съвсем не е най-краткият път. Пътят обикновено минава през всякакви препятствия и перипетии, през проституция и всякакви ужасяващи преживявания. и като хора на изкуството, защото говоря от името на много от участващите в програмата Муза. Виждаме, че нещата непрекъснато се променят в областта и затова събираме добрата практика, която сме натрупали, за да я споделяме с останалите. Затова много се радвам, че работим с програмата на фундация Яхуди Менохин, програмата Муза, за да обменяме опит и е, се надявам този опит да се обменя е, все повече и с други организации. Е, вече 16 години е, работя за Муза и винаги ми е интересно Имаше е, едно е, дете в една ученичка в е, един от моите класове преди е, 10-12 години. Фара Ел Бамари и сега искам да дам думата на нея. Благодаря, Патрис. Благодаря, че ме покани. Аз съм Сафара Бамари. Аз съм на 23 години. Родителите ми са от Мороки, Мороко. Тоест, предполагам, че това означава, че мога да се самоопиша като мароканка. В началното училище, когато работехме а, по някакви творчески проекти, един, единствен език, който говорехме, беше езика на творчеството, на изразяването, на съзиданието и е, това беше много целен опит за мен, за който много ви благодаря. Тя е на история di migrazione. Така, имаме няколко поколения жени а, е, от а, е, които имат отношение към миграцията, Чухме най-напред и директорка на училище. Беше ни разказано колко е важно училището за интеграцията. Благодаря ви за много интересните изказвания. Ние свършихме много важна работа на днешното изслушване, формулирахме, формулирахте много интересни предложения които ще ни бъдат полезни в нашата дейност. Сега ще дам думата на госпожа Герацо за приноса на образованието в интеграцията. Знаем, че ако нещо се е променило е увеличението на средствата за достъп до образование в хуманитарната помощ. Процента беше отвоен и разполагаме с 60 милиона тази година. Видяхме, е, че има покана за участие в рамките на Еразъм, е, покана отправена към асоциациите, за да разработят добри практики. Аз мисля, че Темата е ясна. Вече не можем да си мислим за миграционна политика, за политика, за е, обща външна политика и политика за сигурност, без да работим върху междукултурния диалог и социалното приобщаване като разбира се държим на взаимното уважение в процеса на миграция. Сега ще ви дам думата. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за това, че ме поканихте на това много интересно изслушване. Всъщност ние сме изправени пред предизвикателство пред образованието. Повече от 1 милион мигранти влязаха в Европа през 2015 и 200 хиляди души достигнаха Европа от началото на годината, независимо от много трудните условия. Предизвикателството в Европа се става по-сериозно от това, че повечето, че огромното мнозинство са хора с ниска квалификация и са деца, които отдавна са напуснали образователната система. 30% от искащите обежище през 2015 година са под 18 години, половината са между 18 и 34 години. Независимо от липсата на конкретни данни, значителен брой мигранти, значителен брой малолетни пристигнаха непридружени в Швеция 50% от малолетните са непридружени. Говорим за около 35 000 до Образованието играе много важна роля е, за намиране на работа, е, за придобиване на ценностите на приемното общество. В крайна сметка това ще бъде основата за социално единство и е, засилен човешки капитал на застаряваща Европа. Спеше наш мандат е да интегрираме новопристигналите бежанци в образованието. При това максимално бързо мигрантите и търсещите обежище трябва да бъдат напълно, напълно интегрирани в образователната система от най-ранна възраст в професионалното обучение, висшето образование – за да им се осигурят необходимите умения и да се избегне маргинализацията. Приоритета за интеграцията ще разчита на преподаване на езици. Чухме много за това. Чухме за значението на езиковото обучение, специална подкрепа за да се преодолеят ниските нива на езиково владеене у децата, които дълго време са били лишени от образование. И друг проблем е и подготовката на учили. Вторият ни приоритет след непосредствената реакция е да, предоставим, да, е да предотвратим лоши резултати сред мигрантите и да им помогнем да реализират своя потенциал. Не за първи път Европа е изправена пред подобно предизвикателство. Има достатъчно данни, като ПИЗа, например, че резултатите на мигрантите са по-лоши, отколкото на техните местни връзници това е, влияе върху достъпа до пазара на труда. Данните показват, че младите от мигрантски происход са 70% по-вероятно да напуснат училище по-рано в сравнение с местните. Независимо от това, че са родени в страната, и това е, е поради нервностойното им положение проблемът с ниските резултати в училище, ниските умения и ранното напускане на училище не са свързани с миграцията, а с социално-економическите условия, които са били е, известни още преди миграцията да стане много важна. Ако средните мигранти в Европа са по-слабо образовани от неемигрантите, има е, сериозна, сериозна разли... сериозно различие между различните държави членки. В Ирландия и Обединеното кралство и има по-високи умения сред местното население. Във Франция има повече голям брой нискоквалифицирани а, мигранти. В повечето от държавите членки предишните мигрантски потоци са довели до сегрегирани училищни групи. Мигрантите се съсредоточават в големите градове, в бедни квартали и децата участват, ходят на, в училища, в които повечето деца не говорят езика на страната. Това са факти и трябва да предприемем мерки, за да избегнем грешките от миналото и да не допуснем повтарянето им. Също толкова бавно е да се осигурят мощни фактори за интеграция. Чухме как може да стане това. Спорт, например, култура и младежки дейности, неформално и формално учене. Социалното приобщаване е отговорът, който трябва да дадем, ако искаме единна Европа и вече чухме, че всички трябва да даде своя принос на европейско ниво, но също така и на национално ниво с социалните партньори и гражданското общество. Работата с младежите е един много важен елемент. Тя осигурява участието на младите и е фактор за предотвратяване на рисковото поколение. 10% от населението в Европа е от мигрантски происход. Мигрантите в Европа дава значителен принос към економиката, създаването на работните места и растежа. Сегашното явление не е ново. Не за първи път сме изправени пред мигрантски бежанци. Този път обаче мащабите са много по-различни. Имаме възможността да използваме знанията си, натрупани до сега, и да мобилизираме съществуващите програми и инструменти за осигуряване на по-добра интеграция. Разбира се, трябва да продължим усилията на национално ниво, но ние в Европейската комисия и в Генерална дирекция образование и култура започнахме да мобилизираме инструментите, с които разполагаме. Вече споменахте Еразъм Плюс и ние вече работим по беженската криза и свързаните с нея предизвикателства за интеграция, като реализираме проекти. Това обаче не започва сега. Ако погледнем базата данни с проекти, които получиха подкрепа на Еразъм Плюс и от предишни програми. В... И има около 200 примера за успешни проекти в областта на спорта, доброволческа ден за спорта, е, проекти за говорещи други езици, е, проекти в е, работата с младежите, културен обмен и много е, проекти, списъкът е в мен, нямам време да го прочета, но това са публични данни. Но какво правим сега конкретно? Комисията оказва допълнителна подкрепа на Еразъм Плюс. През 2016 година приобщаването, в това число междукултурни компетенции, е първи приоритет по програмата – и ние предоставихме пликът за проекти за сътрудничество на стойност 400 милиона евро в областта на образование, обучение и спорт. Това с приоритетни проекти са унези, които са насочени към социалното приобщаване. Обръщаме е, специално внимание на проекти за бежанци, търсещи обежище иммигранти. И е, освен това, публикуваме предложение, покана за участие в проект на стойност 13 милиона за участие на, в местни проекти, за да се насочи приобщаването на лица в неравностойно положение, в това число и на лица с от мигрантски происход, за да предотвратим радикализацията чрез образование. Адаптирахме програмата Еразъм Плюс като мобилизирахме онлайн инструменти, е, като започнахме работа по подготовка на учителите. Има специален е, договор за онлайн езиково обучение за новите мигранти. Има 100 000 лиценза, финансирани с неизползвани средства от предишни години така че има 100 000 лиценза за езикова оценка и онлайн курсове за новопристигнали мигранти за период от 3 години. Програмата Творческа Европа също участва в тези усилия и ще се предостави финансиране за културни дейности, за конкретни проекти за междукултурен диалог, интеграция на мигрантите покана за участие в проекта за 1,6 милиона. Европейската доброволна служба, когато говорим за а, взаимоотношения и връзки между връзници, също мобилизира дейности, ресурси и предоставяме възможности на тези доброволци на политическо ниво ако ми позволите, ще бъда много кратка. Положихме усилия за нови дейности и събиране на добра практика и разработване на насоки, за да подпомогнем на държавите членки да интегрират децата в образованието. И така, нашият принос е в областта на подкрепа на интеграцията чрез изучаване на езици. Това е принос към интеграцията на законните мигранти. Пакета беше споменати от госпожа Кенге. Ние ще дадем своя принос в областта на култура, образование и обучение. Ще подпомогнем достъпа до езиково обучение, ще дадем и конкретно обучение за преподаватели и служители, за да допус... не допуснем лоши резултати в училище и за междукултурно разбирателство. Ще работим с експертни групи, ще предоставим инструментите си, платформи за побратимяване между училища и предоставяне на инструментариум е, за е, държавите членки. И накрая искам да приключа с декларацията от Париж, която сигурно познавате преди една година. Беше подписана декларация от министрите на образованието и с участието на комисията за мобилизация на образователния сектор на европейско, и национално местно ниво, за да се насърчи освояването на европейските основни ценности. Парижката декларация е в процес на изпълнение и една част от нея е насочена към придобиването на социални и граждански умения, насърчаване на критично мислене, системите за обучение и образование са насочени към обучаемите, които са в неравностойно положение. Аз споменах 13-те милиона и 400-те милиона по Еразъм Плюс са насочени към изпълнението на тази декларация. И аз ви благотворя, не искам да отнемам възможността за изяснения, за въпроси. Сега, ние сме. Това, което ни вълнува е следното. Има политики, има програми. Надявам се, че комисията си дава сметка, че ние е, има какво да направим в областта на политиката на образованието и тук възниква проблема за ресурсите. В програмата Еразъм, е, Творческа Европа и има предвидени бюджетни линии и искаме да сме сигурни, че говорим за допълнителни средства, а не за средства, които са е, част от вече предвидени средства. Новото съобщение, което очакваме във връзка с Парижката декларация, аз мятам, че трябва да се преразгледат приоритетите на а, бюджета. Предполагам, че между нас тук има съгласие. И в а, а, в а, програмата на комисията а, Извинявай, искам да ви се извиня, но пред, предвиден е, предвидено една много важна проява. Заместник председателя Трупел ще поеме. Виждам, че излизаме малко извън а, рамки, извън времевите рамки но очевидно темата е много важна. Не, не избрахме случайно темите, те се оказват действително много интересни и важни и актуални. Това е тема свързана с бъдещето и стрегът на Европа. Благодаря още един път. Давам думата на колегата Трюпел. И до скоро. Thank you Dear speakers, dear colleagues. Скъпи гости, скъпи колеги, благодаря още веднъж на всички за изключително интересните презентации и коментари. Сега имаме време за въпроси и отговори. Моля всеки да взима думата за по една минута. Госпожа Шойдрова е първа. Заповядайте. Кратки, е, кратки час на дотаз, а коментаж, a я тут já по вашу и за напред. Благодаря ви госпожо председател. Действително с малко време разполагаме, но много неща бяха споменати. 34% от мигрантите са деца, което означава, че останалите 60 няколко процента са възрастни хора, които също се нуждаят от помощ при езиковото им обучение. Благодаря ви за конкретните примери и за добри практики, които ни дадохте. Но нека да се спреми наказаното от госпожа Баобах. Тя а, се изказа от името на всички учители. Учителите, които поемат на плещите си тази отговорност да обучават бежанците. Не забравяйте, че Еразъм Плюс е само за тези, които имат успешни резултати. Ако а, трябва да се подават документи и след това да се а, чака отговор, това ще отнеме много време. Не може учителите да стоят и а, да чакат някой да даде одобрение на молбата за участие по програмите. Училищата трябва да имат ресурси. Не искам да критикувам програмата Еразъм Плюс, но не смятам, че това е решението. Стотици хиляди прииждат и всички те се нуждаят от езиково обучение. Но те не се нуждаят само от езиково обучение, а от преподаване на културните ценности на приемащата държава. Това също изисква финансови ресурси, нека да бъдем честни. Да, ние високо ценим Еразъм Плюс, но а, тази програма е черешката на тортата. Това е един вид лукс. Лукс, който не може да си позволи всяко едно училище. Благодаря на госпожа Балбах, която е на предна линия на учителското тяло. Наистина възхищаваме се. It was more a very general political state. Това беше по-скоро общо политическо изявление, нали така? Господин Морган. Molto brevemente, anche perché... Съвсем накратко, защото на този в този час има опасност от разсейване. Ще се спра 3-4 въпроса. Според мен госпожа Галяцо очерта приоритетите на Европейската програма. Мисля, че трябва да се обърне внимание на формалните и неформални аспекти. Това е особено актуално не защото вече е обсъдено многократно, а защото без по този, че по този начин че това е една от предпоставките за интеграция. Много от мигрантските деца са били извън училищната система в продължение на дълго време и те имат нужда от специфично образование не можем да, по, да смятаме, че всичко ще бъде поверено на училището. Мисля, че е необходимо да насърчим и връзките между връзниците, защото по този начин можем да осигурим гражданско образование. Искам да се спра и на въпроса който е както следва днес се поставя въпроса не, не можем да си представим един единствен модел, който да се прилага навсякъде по един и същи начин. Всички ние сме обединени в многообразието. Няма един единствен универсален модел. И трябва да видим кои са най-добрите практики. Добрите практики в настоящия момент се реализират не защото са единствения модел, а защото могат да бъдат обмислени, анализирани и да се вземе от тях онова, което е подходящо в конкретната среда. Имате думата за отговор. Да, благодаря ви най-напред за всичко, което казахте. Бих искала да посоча следното. Еразъм плюс не може да ни помогне да се справим с всички предизвикателства – Имаме обаче и други инструменти, както тези свързани с програмите, както спомена председателката Коста преди малко, но и от гледна точка на политиките. От гледна точка на програмите. Това, което Еразъм Плюс може да ни да даде е следното. Трансгранично сътрудничество от една страна и възможност за обмен на добър опит от друга. Имаме инструменти, които предоставяме на тези, които представят проекти. Даваме възможности за учителите да се получат от други учители, като разработват съвместни проекти с други учители или с други млади хора. Това също е елемент от Еразъм Плюс. Това са транссекторните проекти. Училищата могат да работят също и с университетите, или с младите хора, или с асоциации и като се съчетае официалното с неофициалното обучение и опит, може да постигнем добър резултат. На следващо място. Същото се отнася и до политиките. Европейския съюз има ограничена, ограничени правомощия относно интеграцията. Но това, което можем да предоставим, е възможност за държавите членки да се получат от опита на другите – вече имаме подобни партньорски проекти във връзка с непридружаваните малолетни. В рамките на тези проекти ще има обмен на опит, за да може да имаме и добър резултат на различни равнища от сътрудничеството. Добри резултати на европейско, национално, регионално и местно равнище. Заповядайте. voulais juste ajouter Да добавя нещо към казаното до госпожа Шойдрова. Да, Еразъм Плюс е програма, която насърчава европейското сътрудничество. На нас, например, Еразъм Плюс ни даде възможност да свържем партньори, които иначе нямаше как да се запознаят, ако нямаше тази програма. Всички ние познаваме ромската култура. Е един специален проект Музика на ромите и целта на проекта е да се борим с отрицателните предразсъдици, които съществуват навсякъде в Европа по отношение на ромите. Ромската музика е изключително богата и благодарение на нашия проект ние създадохме репертуар за учителите, така че те да могат да разполагат с инструменти, които да им позволят да открият, да разкрият тази култура на останалите. Всяка една култура може да ни научи на нещо. И трябва да знаем с какви инструменти разполагат учителите, за да могат да разкрият, например, циганската, ромската култура, но и не само арменската, афганистанската култури. Толкова красота а, може да бъде открита посредством простички инструменти. Например, с учителите и с децата а, използвахме музикалните инструменти, за да се, свири, а, да се свирят цигански песни. Думите на ромски бяха научени и от учителите. Учителите, които научиха език, който много малко хора знаят. Но ромите идват от Индия и те носят със себе си е, и в своя език елементи от санскрит. Изключително интересно, интересен опит беше и той бе споделен и от учителите и от децата. Необходимо е да има продължаващо обучение за учителите, за да може те да знаят как да откриват е, и да преоткриват чуждите култури посредством подобни проекти. И подобни проекти могат да бъдат разработвани в рамките на Еразъм Плюс. Това исках да кажа. Госпожа Безоци, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да кажа нещо важно. То проистича от днешната ни дискусия. Социалните връзки. Наистина смятам, че можем да помогнем на младите хора, като им дадем възможност да бъдат себе си. Самите те да хванат живота си в ръце. Да, вярно е, че училището се основава на успеха, на резултатите, на увеличаването на културното наследство – Но училището трябва да разработи и социалния капитал. Има Училището трябва да се отвори за всички. Всеки трябва да може да допринесе по някакъв начин за това, което се случва в училище. По този начин можем да приобщим и семействата. Местните семейства, но и семействата на мигрантите. По този начин ще изтечем една социална тъкън, която се пресъздава непрестанно. Тази социална тъкън е в основата на интеркултурния диалог. Ако нямаме такава тъкън, не може да говорим за интеграционен модел. Може да се получаваме от най-добрите интеграционни модели на теория, но най-важно е това, което се случва на практика. Тук не говорим за педагогическа практика, а за социална такава. Тогава, когато човек е в контакт с другите. Човек има нужди, има нужда от внимание – И аз смятам, че социалната и културната тъка на Европа все повече обедняват, което е жалко. Председателката. Благодаря ви много, скъпи колеги. Дами и господа, изключително жива и богата дискусия имахме днес след обед. Всички ни сме съгласни, че се нуждаем от холистичен подход, за да се справим с тази безпредседентна миграционна криза в Европа. Ясно е, че се нуждаем от всички политики, от всички инструменти, от е, всички програми и институции, за да може да се справим. Явно е обаче, че трябва да приобщим всички – Държавите членки имат много правомощия в областта на културата и образованието и ние искаме тези правомощия да бъдат комбинирани и да видим европейската добавена стойност. За това обаче се нуждаем от държавите членки, от европейските институции, от международните организации и много спешно се нуждаем от гражданското общество, от местните органи на самоуправление, както и от асоциациите от трети държави. Нека сега да направя някои заключения от днешната ни дискусия. Според мен много правилно бе посочено, че трябва да се насърчи чувството за принадлежност, за да не се стига до сегрегация. Държавите членки трябва да направят така, че да стане ясно, че чувството за принадлежност е свързано с социални компетенции и добри академични резултати. Важно е това да стане ясно и да напомним на държавите членки, че трябва да направят малко повече в това отношение. Интересно беше да чуем и а, гласа на учителите. А, да знаем, че те трябва да работят в по-добри условия и че трябва да направят всичко възможно, за да насърчат междукултурния диалог. Това означава, че ние трябва да ги подкрепим. Без допълнителни ресурси учителите не могат да работят. Благодаря ви още веднъж за вашата ангажираност. Видяхме какво правите и разбрахме много добре, че без допълнителни ресурси няма как да получим резултат. Важно беше също така и казаното във връзка с европейските институции, които трябва да разработят допълнителни компетенции по отношение на младеща. Трябва да се отрази също така и казаното от вас във връзка с расизма. Институциите и проектите, свързани с младеща, трябва да получат необходимите ресурси интеграцията трябва да бъде разглеждана като един вид социална практика. Това е от съществено значение. Всички ние имаме известни задължения, за да може интеграцията да бъде факт на различните равнища на обществото. И не на последно място, смятам, че е важно отново и отново да повторим, че изкуството е изключително важно за младите хора, но и не само. По този начин техният глас може да бъде чут и младите хора могат да се свържат с страната си на происход, но също и с приемащата държава. Това, което започнахме да правим с новите програми е именно това да инвестираме повече, просто трябва да продължим, за да имаме успех. Благодаря на всички ви още веднъж. Благодаря на всички, които бяха тук. Приятна вечер! Thank you.